мандата. Господин Ериксон е номиниран от шведското правителство за пост. Ние, ние поздравяваме колегата. От 25 май неговото място в парламента е вакантно.